получих искания за назначение в комисиите. Списъкът ще бъде включен в протокола на това заседание. Ако не са получени коментари преди приемането на протокола, тези назначения се смятат за прияти. Утре от 9 до 1 и от 3 до 5 е следващото заседание в пленарна зала. Дневният ред е публикуван и е на лице на вебсайта на Европейския парламент.